Колеги, нека да продължим нашата работа. Малко закъсняваме. Ако обичате, ако провеждате разговори извън залата. Просто да не пречем на колегите в залата. Искам да приветствам Бруно Шарш от специална група за Иран от външната служба и господин Аднан Табатабай от Центъра за научни изследвания с партньорство с а, а, изтока. Колеги, ако обичате, разговаряйте помежду си отвън. Много е неприятно а, да разговаряме в, при такъв шум. Ако обичате, прекратете разговорите си. Тази година Международната агенция за атомна енергия а, прие резолюция по отношение на а, Иран а, за споразумението за предпазни мерки. Съвета за сигурност към ООН прие също 7 резолюции по отношение санкциите към а, а, Иран. Планът, е, общия глобален план за действие беше включен през юни 2015 година от, е, и подписан от е, Китай, Франция, Германия, Русия, Обединеното кралство и Штатите. Това е, беше исторически акт. И резолю... чрез резолюция на съвета на сигурност на ООН бяха премахнати а, санкциите от различно естество. С резолюция 2231 на съвета за сигурност бяха премахнати постепенно санкциите срещу Иран. Да, и аз си дам сметка, че говоря много бързо, но а, явно нямаме време. А, и въпреки това, а, тази резолюция предвижда механизъм за уреждане на споровете. А, през 2018 година а, а, Съединените щати се оттеглиха от глобалния план за действие заради нарушаване на споразумението от страна на Иран. Германия и Обединеното кралство се опитват по конструктивен и дипломатически начин да разрешат тази неприятна ситуация. Иран към момента се оттегля от задълженията си от този общ план за действие. И към момента, очевидно, Иран не продължава с обогатяването на уран и а, с производството съответно. Франция, Германия, Обединеното кралство се опитат по всякакъв дипломатически път да убедят Иран да спазва своите задължения – смесената комисия. Работи по прилагането на този план, общ план за действие. Ситуацията, както казах, е доста деликатна, напрегната, тъй като щатите всячески се а, възпротивяват а, за, а, срещу отменените санкции към а, Иран. И тази сутрин вече говорихме, разбира се, за Иран. Няма да продължа с моите изследвания, встъпителни думи. Ще дам думата направо на господин Вашчиковски, а след това на втория ни гост. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. гледна точка на външните отношения е особено е, навременен този разговор за общия план за действие и спазването на предвидените в него положения от Иран. Разползвам се от възможността да припомня, че общия план за действие е все така в интерес на общата ни сигурност, като сериозно постижение за регионалната сигурност, за предотвратяване на надпревара в ядреното въоръжаване е, – Последните събития в региона, особено след смъртта на генерал Сулеймани, е, ни е, е, напомнят за пореден път колко е важно да работим за предотвратяването на опустошителен регионален конфликт. Следващия петък, на 21 февруари, Иран ще, проведе, ще произведе 11-те си парламентарни избори. Много от наблюдателите предвиждат сегашната власт да се укрепи и в парламента, и в, в Меджлис. Умерените кандидати са дисквалифицирани в значителна степен от съвета на Националния гард, на национ... Националната гвардия, след решенията на, на САЩ да се оттеглят и възстановят санкциите. Редица резолюции са прияти от съвета за сигурност, но не настояващи Иран да спазва своите задължения. Всички сме, се надяваме да се намери дипломатическо решение на този въпрос. Е, времето не ни чака предвид новия политически ландшафт Иран. Ето защо, както каза вече госпожа Луазо, въпросът за механизма за разрешаване на спорове е, следва да бъде употребяван крайно предпазливо. Е, Иранския президент наскоро е, критикува Европа за това, че действа в противоречие с 36-ти член от общия план. Е, най-важното тук е да се предотврати ситуацията на наречена моркова и, и, и тоягата, политика от преди плана за действие. Е, с това бих искал да приключа своето кратко встъпление. Много интересно би било да, е, да чуя изказванията на госпожи и господа депутатите, е, особено на времето преди 20 години като бивш посланник на Иран в Полша. Не бих искал да чуя какво имате да кажете. Госпожо Луазо, <laughs> връщам ви думата. Благодаря, господин заместник председател ще дам думата на, представителя за общия план за действие е, предвид действията на Иран в разрез с, този, с тази договореност. Благодаря, госпожо председател. Um, also uh, highlighting kind of the sensitive, uh, sensitivity of the situation Uh, in, in, which we find ourselves also with regards uh, to the JSON. Uh, благодаря ви за встъплението в тази тема. Започнем от самото начало. Европейския съюз и Върховния представител, в частност, винаги са заявявали привързаността си към общия план за действие и висок върховният представител от поемането на своите задължения извърши огромен обем дипломатическа работа в това отношение за запазването на договореността. Но, понеже темата тук е малко по-широка, ще започна щестата, свързани по-конкретно с неразпространението, с допълнителния протокол и след това ще се спра на общия план за действие. Двете неща са свързани, но разбира се, общия план за действие има по-широк обхват. Що се отнася до задълженията на Иран по договор за неразпространение, важно е да посочим, че Иран изключил е споразумение за гаранции всеобхватно още през 1973 година с Магате. Допълнителният протокол от 2003 година също е подписан от Иран. Той значително разширява достъпа до до ядрени материали, до съответните инсталации и обекти на международните контролни органи. Магате е, може да поиска достъп с двучасово предизвестие, нещо особено важно, тъй като става въпрос и за граждански и за военни обекти. През 2003 година обаче Иран не ратифицира допълнителния протокол и едва през 2015 година прие да го ратифицира в рамките на поетите задължения по общия план за действие за фактически временно прилагане на протокола. Казвам това, за да подчертая, че ако пропадне общия план за действие, ще е, изгубим и всички допълнителни права за достъп по допълнителния протокол към договора за неразпространение, което е нещо особено важно. Що се отнася до оценката на това, доколко Иран спазва е, поетите задължения, е, Европейския съюз изцяло се ослани на магате като компетентен орган – на ОНЕ вече в продължение на 60 години. Е, е, е, агенцията от 2003 година излиза с редовни доклади за иранската ядрена програма, а от 2015 година и, що се отнася до гаранциите и допълнител, по допълнителния протокол. От 2015 година докладите на агенцията са повече от ясни. Тя все така контролира неотклоняването на ядрени материали, е, настоявайки да получи достъп до всички обекти и инсталации. Докладите са публично достояние. Е, Иран все така и спазва, спазва задълженията си по договор за неразпространение и по допълнителния протокол. Това трябва да се каже от самото начало. А сега да видим плана за действие. Там картината е малко по-комплицирана. В рамките на, на този план за действие Иран поема редица допълнителни факултативни ангажименти, които не проистичат от договора за неразпространение. И това, важно е да се каже, срещу вдигането на всеобхватните санкции. Знаете, всички е, преговорите отнеха 12 години. Най-сетне съвета за сигурност резолюция 2231 прие този план за действие и за Европейския съюз това е сериозно постижение. В рамките на тази договореност Иран а, извежда от експлоатация две трети от своите центрофуги, с 90% намалява запасите си от обогатен уран и с 25% капацитета си за обогатяване. От 16-та година, от когато действа плана за действие, Иран спазва в продължение на 3 години за задълженията си, в това число в продължение на 14 месеца след отеглянето на САЩ и връщането на санкциите от страна на САЩ, решение, срещу което Европейския съюз не веднъж се е изказвал. Наскоро Иран обяви, че постепенно ще се оттегли от поетите ангажименти е, твърдейки, е, че всъщност не се е възползвал достатъчна степен от дигането на санкциите. Е, подходът според Иран е бил по-малко срещу по-малко, което Европейския съюз никога не е приемал. От 19-та година насам на 4 пъти Иран се е намалявал задълженията си, увеличавайки запасите от обогатен рома, е, е, уран, е, капацитета си за обогатяване, съответно центрофуги и възстановяване на, на процеса на обогатяване на уран в подземна инсталация. Всичко това е доказано, потвърдено е от Магате. Тази година през месец януари, помните, Иран обяви петата стъпка – назад от плана за действие, заявявайки, че няма да бъде обвързан от всякакви ограничаващи действия по плана за действие и най-вече договорности за центрофугите. Е, напомняйки, че всичко е, е, в нашата оценка ние се основаваме на докладите на Магате, поддържаме постоянни връзки и доколкото разбираме на този етап Иран не е предприел тази пета последна стъпка. От което не следва, разбира се, че можем да бъдем обнадеждени. Е, положението е крайно тревожно и предходната върховна представителка и сегашният и други страни по плана за действие са изразявали своята загриженост, не приемайки подхода по-малко срещу по-малко. Е, в същото време е важно да се каже, че този общ план за действие трябва да се запази, доколкото това е възможно, е, предвид е, разпоредбите в него за достъпа, за Плутона и реактора Рак, Иран заявява, и това се потвърждава за сега от Магате, че ще продължи да съдейства на агенцията и да й осигурява достъп. И това са важни моменти, е, които придават актуалност все така на общия план за действие. И последно, това бе споменато, в началото на тази година за засилилото се регионално напрежение, е, към което на 14 януари външните министри на Франция, Германия и Великобритания е, възложиха на върховния представител да бъде, да бъде координатор и да започне така наречения механизъм за разрешаване на спорове по общия план за действие във връзка с е, нарушенията от страна на Иран – заявявайки също така, че при, пристъпват към това с категоричната цел е, е, спорът да бъде уреден, е, което понякога се тълкува превратно в общественото пространство. Върховният представител в качеството си на координатор съвместно с Магате е във връзка с всички страни. Наскоро посети Иран, е, разговаря с, с, с е, трите страни, в това число с Китай и с Русия. И след консултации се прие, че е нужно повече време, е, за да бъдат разгледани различните възражения. На този етап се водят експертни разговори между всички страни по плана за действие, е, предвид е, безпокойството за, за ядрената политика но на, на Иран, както и за оттеглянето на САЩ. И в този контекст върховният представител също заявява, че Иран следва да може да извлича повече економическа полза от е, премахването на санкциите. Това е сегашното положение. Е, съображенията на, на смесената комисия, знаете, са поверителни. Предстои заседание скоро на тази комисия, както посочи Върховният представител в изявлението си от 24 януари. А и вчера Върховният представител подчерта, че прави всичко по силите си да се запази постигната договореност и да се потърси конструктивно споразумение между всички участници. Господин Табатабай, сега да чуем на тема евентуалните последици от е, провала, от отмяната на, на общия план за действие за сигурността на Европа и за сигурността на света като цяло. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. За мен е чест да бъда отново тук в Брюксел. Помолихте ме да кажа няколко думи за как можем да тълкуваме подхода на Иран в ядрената област. Понякога, повдигайки този въпрос, и така наречените експерти, когато повдигат въпроса за плана за действие, едва ли не трябва да се извиняват е, че отново говоря за това, понеже има и <laughs> известна досада, известна умора от тези разговори. Опасявам се обаче, че те е, са все така актуални, все още има възможност е, общия план за действие да оцелее. И аз ще дам някои аргументи за това. За да добием по-добра представа за подхода на Иран, мисля, е, трябва да, да помним, трябва да сме наясно е, е, колко е важна тази програма за Иран. Не става въпрос за национална гордост национал... и международно признание което не може да се каже за ядрените програми на някои европейски държави. За Иран обаче нещата стоят именно така. От една страна имаме научно-техническия прогрес, към който се стреми Иран, и от друга страна една ядрена програма е штемпел е е, на научно-техническа модернизация за Иран. За политическите органи в Иран научно-техническия прогрес е, е задача от национална важност, имайки предвид, че Иран се е, е, чувства е, под постоянна международна обсада. И разбира се, гражданската ядрена програма има своето енергийно, медицинско измерение. Преди 17-18 години цялата тази дейност на Иран бе третирана с крайно недоверие и оттам започна процеса на преговори. Иран винаги е твърдял, че се съобразява с договора за неразпространение. Никой не взема на сериозно тези твърдения. И фатуата, която бе обявена, или религиозните укази от страна на е, Аятола Хомейни. Е, в смисъл, че е, производството на ядрени оръжия противоречи на ислямското право, се вземат напълно сериозно в Иран, макар и не другаде по света преди да се стигне до общия план за действие, е, се е, настояваше Иран да няма възможност да обогатява ядрени материали у дома. Е, и, и тази политика на, на нулево обогатяване стимулира националната съпротива, тъй като по договор за неразпространение възможност за обогатяване се предвижда. И, и целият този ядрен въпрос се превърна в емблема а, а, на натиска, упражняван от Запада и съответно на съпротивата а, на този натиск от страна на Иран и като обща политическа, геополитическа позиция в Близкия изток. Сякаш ядрената сфера и нали, се превърна в символ на, на цялото политическо противоречие. Е, след това бяха наложени санкции. Иран тогава започна да третира ядрената си политика като пореден, е, пореден символ на своята съпротива, на своята национална гордост. Е, Иран винаги е, е, е спекулирал с е, и този въпрос за ядрената заплаха. и Иран винаги е твърдял, че не представя или няма намерение да представя ядрена заплаха, което според мен подлежи на съмнение. И така, или иначе се стигна до преговорите и през 2003 година, когато външните министри на Франция, Германия и Великобритания посетиха Иран, тяхната задача бе да се предотвратят две неща. Иранска атомна бомба и военна ескалация в региона. И според мен е уместно да кажем, че сега сме на подобен кръстопът. От европейска гледна точка е, е, е надвиснала заплаха от атака на САЩ или на Израел е, срещу е, ирански ядрени обекти и съответно заплахата Иран да напусне плана за действие. И това измерение е, използва Иран по-настоящем също от своя страна, за да даде отпор на упражнявания върху себе си натиск. Е, нещо, е, което поначало бе фактор за постигането на договореността по общия план за действие, бяха санкциите с економическите си последици. Политическият ефект обаче, който доведе до политическа воля за постигане на споразумение от страна на Иран бе отказа от политиката на нулево обогатяване. Администрацията на президента Обама се отказа от това изискване и това бе, ако щете, вълшебната пръчица, е, която е, доведе Иран до масата за преговори. И днес сме изправени пред следната картина. Е, Иран под обсада, знаете, максималния натиск, който САЩ упражнява върху Иран. И Иран дава отпор по два фронта, на две направления, по две направления в регионален мащаб, ескалирайки напрежението в Персийския залив срещу съюзниците на САЩ. И второто направление е собствено ядрената политика. И трябва да подчертая, ако Иран действително желаеше да напусне общия план за действие, той би го сторил до сега. Тоест, все още е, у Иран има желание, независимо от всичко станало междувременно, да се опази този план. Най-важното тук е, че инспекторите на Магате все още има достъп е, за инспекции е, до иранските обекти. Знае се какво прави Иран – и сега, ако ми позволите някои препоръки, според мен механизма за разрешаване на спорове нали, съдържа думата разрешаване. И, и това трябва да бъде акцентът. Не да а, се търсят поводи за взаимни обвинения или за дълбочаване на споровете, или просто всичко да, да се използва като претекст за отлагане. Не, акцентът наистина трябва да бъде върху намирането на решение. И то, то решение е, това решение би могло да се търси е, по, по посока на е, стимулите за Иран, така че той да не се отказва от споразумението по общия план. И тук става въпрос за също време за економически ефект, за търговията, за търговската политика на Европейския съюз. По-нататък въпроса за регионалната сигурност. Е, има разногласия в това отношение, но Иран все пак се нуждае от регионална сигурност. И накрая, европейският сигнал, който би е, впечатлил Иран, е ни повече, ни по-малко трима европейски външни министри, наред с върховния представител на Съюза по външните отношения да, да посетят Иран. Това би демонстрирало единен фронт. Това би било сигнал за Иран, че Европейският съюз е готов да направи политически залог за опазването на отношенията с Иран. Благодаря. Благодаря за тези изложения. Сега давам думата на господин Миксер от името на социалистите и демократите. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Няколко въпроса от моя страна. На първо място, по предишната точка от нашия дневен ред тази сутрин. Спомням си, че когато се подписваше съвместния план за действие, имаше предупреждения от различни страни, че Иран е на път да а, създаде нови ядрени възможности. И след това имаше други предупреждения и оплаквания за това колко кратка е валидността на споразумението и се казваше чудесно за днес, но какво ще се случи след 10-15 години? И наистина, ако действително Иран е бил на прага на създаването на нов а, ядрен а, капацитет и е отложил това с 10-15 години, това само по себе си е положително. Има различни идеи за това как разпада, колапса на съвместния план ще се отрази на възможностите и начина по който Иран би действал, може ли да ни кажете няколко думи за това какви са възприятията от гледна страна на Европейския съюз, от гледна точка на Европейския съюз от една страна, Русия, Иран при създаването на тези ам, ядрени възможности. А, а що се отнася до разликата на в оценките за Иран, доколко има разпространение на ядрено оръжие, в Съединените щати явно се счита, че Иран представлява такава опасност в краткосрочен план и в Русия не се споделя това гледище. Така ли е? Споделяте ли тази оценка? И накрая, един от нашите оратори каза, че в обществения и политически дискурс в Европа се концентрираме върху усилията за запазване на съвместния план за действие като голяма, голямо достижение на европейската дипломация, а следва да се концентрираме по-скоро върху механизмите – за удостоверяване в рамките на агенцията и също така задълженията на Иран и е, по посока на дългосрочната сигурност на Европейския съюз и безопасност от ядрена заплаха. Съгласни ли сте действително, че ако искаме да запазим споразумението, е, следва да поставим обществената дискусия в Европа в едни по-различни рамки? Благодаря, господин Бюхнер, за зелените. Благодаря ви. Благодаря за изказванията. Чухме много за обогатяването на урана в Иран. Важният за мен аспект е следният. Защо Иран е изправен пред е, доста сериозни вътрешни трудности – аятоласите и революционната гвардия е, в Иран всъщност е, се изказаха срещу санкциите и е, разбира се, правителството също заяви, че ако разбира се бъдат отменени санкциите, населението ще бъде в по-добра ситуация. Какво се случва? Штатите напуснаха общия план за действие, въведоха се на ново санкции. И важният елемент е следният тук. Ако все пак успеем да убедим а, голямото мнозинство в Иран да се придържат към споразумението, към договора, то поне ние смятам, че сме длъжни, поне от наша страна, да премахнем санкциите. И иранският външен министр, както и други политици а, е, са го а, е, посочвали и това. Между впрочем, нека да не забравяме европейския а, е, финансов механизъм, който ограничава търговията с Иран. Например, допуска се само вноса на петрол – което е много важно за е, Иран, разбира се, защото петролът е основният финансов източник за Иран. Така че ако ние желаем да постигнем нещо, е, можем надълго и широко да обсъждаме ядрените технологии. Аз съм специалист. Обаче, политическа гледна точка това няма да се увенчае с успех, защото а, от политическа гледна точка трябва да премахнем санкциите, ако желаем да постигнем някакъв успех с Иран. Уелес. Голос. Николай, благодаря много. Първ въпрос към двамата ни оратори. Поставих този въпрос към господин Хипс по време на предишната точка от нашия дневен ред. Попитах го дали Европа е безпомощна при разрешаването на проблемите, свързани с съвместния план за действие с оглед на американската позиция или можем да направим нещо повече по отношение на тези в условията на страх от тези санкции? Мислите ли, че Европа може наистина да се изправи и да каже, вижте, позицията на Съединените щати не е в посока на мира. Не е това, което европейците искат. Предвиждате ли, представяте ли си Европа всъщност да прояви толкова храброст спрямо позицията на Съединените щати, за да върне нещата в правилната посока. Благодаря, господин Астровицио, за Обнови Европа. Благодаря, госпожо председател. понякога наистина економическите санкции са нещо необходимо, нещо, което трябва да се предприеме, за да се спре поведението на държави, които предприемат разпространение и също обогатяване на уран и се приближават към разработването на ядрено оръжие. Голяма опасност за, на регионално равнище и а, на глобално също. Така че в степента, в която се могат да се използват економически санкции спрямо Иран, за да се възпре Иран в последващите стъпки, това е нещо, което на чисто финансово равнище може да възпре. Именно защото много финансови ресурси се използват в тази посока. На следващо място. Иран всъщност е, е много по-напред в е, своята е, програма, която също се гледа като голяма заплаха от съседните държави. Знаете, че Иран предоставя пакети. такива ракети на Хизбола и други и как може всичко това да се а, включи в всички тези диалози и в каква а, степен следва да се притесняваме за системите за а, ракетно въоръжаване в а, Иран. Господин Петърс има думата. Благодаря на ораторите за предоставената информация. Тя е изключително важна. Разбира се, не за първи път провеждаме тази дискусия и знаете, че аз чета всички документи, които сме приели и имаше а, един документ за общата политика в областта на сигурността и отбраната, прият с мнозинство. И в точка 56 ние казваме нещо и въпросът ми е какво е вашето мнение за това, което ние сме одобрили в Страсбург. Тук цитирам. да насърчим висшия а, представител на Европейския съюз по външна дейност, за да се запази съвместния план за действие. И по-нататък в този параграф се казва, че Европейския съюз използва възможностите за включване на всички дипломатични действия. Това е силен актив, който трябва да се използва в тази посока. Вие вече споменахте, че действат, действията, които върховният представител може да предприеме с другите държави, именно това, което е одобрено от тук в текста, но а, колегите запитаха това достатъчно ли е? Единствения път ли е това да намерим разрешение или трябва нещо повече да се направи в Европейския съюз санкции, да или не, или това, което сме приели в Страсбург е достатъчно, или трябва да вървим напред. Euh, euh, euh, Сега ще дам думата на нашите оратори аз самата чух доста важни елементи. Преди всичко да напомним, че едва ли не Иран трябва да се третира като обикновена държава, да не се дискриминира, дискриминира. В крайна сметка имаме терористични групи и също така и напрежение в региона, напрежение, които са в региона и на които се чуват и в думите на нашите оратори. Заповядайте. Благодаря много. Благодаря ви за всички тези въпроси, на които ще се опитам да се спра с една обща бележка и след това ще премина към по-конкретните. Започвам в, а, за това защо съвместния план за действие и как гледаме на него. Това е споразумение, което не е в посока регионално, с регионална сигурност, а става въпрос за разоръжаване. Да имаме споразумение, което е надежно. Ако го разгледате с всички приложения, с всички подробности, там имаме много висока степен на подробност, достъп за удостоверяване и може би във връзка с това, което беше казах, но за Фатуа, да, Иран декларира, че не иска да има бомба, но а, отговора беше съвсем а, неутрален. А, отбелязахме съобщението, но също така въведохме много надежден механизъм за удостоверяване. В отговор Европейския съюз а, съгласихме се да оттеглим санкциите Европейския съюз направи необходимото от своя страна. Може би е важно да се каже, че Европейския съюз а, отмени санкциите си в съответствие с съвместния план за действие. И имаше и други санкции, които бяха наложени а, и те не бяха в обхвата на съвместния план, но те не бяха изтеглени. Един от участниците в а, съвместния план след избори реши да се оттегли това е решение, което аз съм споменавала и преди. А, ние съжаляваме за това решение, защото с всички участници в а, съвместния план региона би бил едно по-безопасно място. Но след това бяха въведени повторно санкции от страна на Съединените щати, включително с техните глобални а, въздействия. Когато ние оттегляме своите санкции, ние не можем да кажем на а, предприятията какво да правят. Ние не сме а, държавна економика и а, в крайна сметка тези предприятия се излагат на потенциалните санкции от Съединените щати и техните управляващи тези предприятия а, имат своят начин на действие и право на вземане на решение. Така че евентуалните ползи от вдигането на, е, отеглянето на санкциите, знаем, а, че такива ползи има за Иран, но това, което можем да кажем е, че Съединените щати могат да вземат своето решение за техните санкции, но от страна на съвета ние можем единствено да отменим санкциите. Не можем да накараме хората да търгуват. И така, средство за економическо взаимодействие с потенциал, потенциални по-широки въздействия. Действително, говорим за това как може да се използваме по-пълно, особено в областта на хуманитарната помощ, но не независим, задължително само в тази връзка. Що се отнася до въздействието на съвместния план за действие и а, неразпространението а, и намаляването на риска, мисля, че трябва да се каже, че в 2015 година смятахме, че а, предстоят само два месеца. Доста кратък срок. Аз споменах, че а, Иран спазваше своите задължения в продължение на 3 години. И всъщност времето, а, срока, който а, имаме, е в крайна сметка над една година. Тоест, запавят се стъпките на Иран, намаляват, намалява се срока, в който евентуално предстои заплахата, но а, все пак има и техническо оборудване, което трябва да се разработи евентуално за подобни заплахи от страна на Иран. Що се отнася до балистичните ракети, който първоначално беше повдигнат, той е обхванат в резолюция на ОНЕ. Отново, тук нашата позиция е с пълното спазване на съвместния план за действие всички а, участници, би бил намален риска, що се отнася до ракетите, защото ако нямаме а, ядрено а, устройство, което да се включи в тази ракета, няма как да имаме ядрена ракета. Това са и доводите и причините, поради които ние подчертаваме непреми... непрекъснато, че Иран е в съответствие тези три години и в крайна сметка съвместния план работи. Сега сме в малко по-сложна ситуация, трябва да се справим с нея и тук а, а, стигам до усилията на върховния представител. В началото на годината, когато видяхме изключително чувствителната ескалация след убиването на генерал Сюлеймани и след това ракетните атаки, които последваха, тогава върховния представител веднага свика съвет и имаше посещение на място в региона, за да се говори с всички местни представители, да се изгради, изгради доверие, да се въведе диалог. Продължихме сътрудничество в тази мисия – и в съвместния план е ясно, че след Е3 и отключването на DRM с всички оставащи с а, а, инициирането на механизма за разрешаване на спора, спорове, разглеждаме всички тези въпроси и евентуално някакво действие на економическо равнище, което определено би създало мотивация за Иран да, сподели, да промени поведението си. Да проверя още веднъж дали обхвана всички въпроси. Мисля, че се справих. Благодаря. Сега последните 5 минути думата давам на господин Табатавай. Господин Миксер, вие ясно казахте, че има риск а, за, от някаква заплаха, после за а, крайен срок на договора. А, това е и което аз имах предвид в първото си изказване за този преходен представителен елемент, как винаги ще се намеси някаква трета тема, която да бъде контраргумент. Ако Иран ратифицира допълнителния протокол не 2023 година, а по-рано, по този начин всички елементи или доводи, които могат да бъдат изтълкувани като а, край на валидността на съвместния план, а, вече ще отпаднат. Въпроса за това дали Иран е ядрен държава или не, може много а, ясно да намери своя отговор, ако просто се вслушваме в това, което се казва. Така че не мисля, че трябва да се въздържаме, за да постигнем по успех. Просто трябва а, да а, гледаме внимателно подробностите. Господин Бюхнер, вие споменахте нещо важно, но наистина а, нямахме вътрешна опозиция. Имаше а, съревнование, конкуренция между това, за това кой да бъде а, основния възползващ се от големия економически бум, който се очакваше. Поне в властовите структури на Исламската република няма подобно отъркане, но е възможно, както вие споменахте, да се въведат допълнителни доводи за това, че наистина съвместния план за действие е добра стъпка. И така пак стигаме до един въпрос, споменат от господин Шол. Господин Уолас, вие говорихте за смяна на парадигмата, която е необходима за Европа, за да разработи своята стратегическа автономност по а, такива а, важни въпроси стратегически. Опасявам се, че това ще а, отнема още едно политическо поколение. Виждаме, че а, е, когато всичко е наред, а, е, а, може да се говори за автономност, обаче когато стане малко по-интересно, по-нажежено, изведнъж се говори за трансатлантическата връзка и като че ли Съединените щати успяват да ни убедят, убедят, че става въпрос за трансатлантически взаимоотношения, но не е така, защото в случая не става въпрос за взаимоотношенията между Съединените щати и Европа и се радвам да видят тази смяна на парадигмата с следващото поколение на политици, които а, ще се включат в работата. Следващия въпрос за това дали има а, смяна на поведението след тези договори. Да, има смяна на политиките, има смяна на поведението, но не е и това на Иран. Това обаче е идеята на санкциите. Всъщност, тази държава, която налага или приема санкции, не, не там търсим промяната. А всъщност от страна на Иран ние не виждаме каквото е да било положително поведение в отговор на санкциите на Съединените щати. И накрая посещението на върховния представител дали е достатъчно, мисля, че отново сме на етап, в който е необходимо изграждане доверие. Искам ми се да не бяхме отново а, направили тези стъпки назад, но за съжаление в момента трябва поне Европейския съюз да се наложи като а, с важна роля в това отношение, но нека а, не само защото съм в Брюксел, но и защото смятам, че Европейския съюз има нужда от тази подкрепа. Единственият, който е е, устоявал от Европейския съюз на тази риторика е наистина върховният представител на Европейския съюз е, по външната дейност. Начин по който Федерика Модерини го е, направи и сега с Жозеп Борел. Никой друг от, като представител на европейските държави не е успявал да устои на тази риторика. Благодаря. Мисля, че можем с това да приключим с тази точка от дневния ред и след 2-3 минути да продължим към следващата точка от дневния ред съвместно с делегацията за връзки с Корейския полуостров. Genau, also allerdings, ich habe nur deine, aber doch die E-Mail habe ich ja Aber dann, ich melde mich nochmal wegen. Super, wenn du da bist und ich bin sehr interessiert dran, wenn du was du so. Nee, natürlich, das, was da los ist. genau.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 Ja, so, second.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 Bien. Euh, euh, Колеги, нека преминем към следващата точка. Обмен на виждания относно ситуацията за сигурност в Източна Азия и по-конкретно Корейския полуостров. Нека да при... позволите ми да приветствам нашите гости, доктор Рамон Пачеко Пардо, директор на Института за европейски изследвания към Свободния университет в Брюксел и господин Райнхолд Брендер, шеф... директор на отдел Япония, Корея, Австралия към външната служба. Незаконните ядрени действия на Северна Корея притесняват международната общност. От, след оттеглянето от договора за неразпространение на 2003 година Корея, Северна Корея ускори ядрената си програма, започна с ядрени опити. И а, от, след 2006 година Северна Корея извърши пет други ядрени опита. А, Съвета за сигурност към на ООН е призова а, Северна Корея да се откаже от а, цялата си програма за ядрено оръжие. Санкциите, наред с резолюциите, целят да а, възпрепятстват Северна Корея от разработването на нови ядрени технологии. Съединените щати, Япония, както и Европейския съюз наложиха самостоятелно санкции, за да увеличат натиска върху Северна Корея. Южнокорейският а, президент, разбира се, работи в а, помирителен дух между двете страни първата двустранна среща на върха между Штатите и Северна Корея се проведе през юни 2018 година. Беше прията обща декларация, подписана в Сингапур, където Северна, в която Северна Корея се ангажира за премахване на ядреното оръжие. За съжаление, обаче всички тези опити е, не се овенчаха с успех. Последните изказвания на президента Ким Чонг Ун Показва, че Северна Корея изобщо не е готова да се откаже от ядрената си програма. И те смятат да продължат преговорите единствено и само с щатите като действителна ядрена сила. ако щатите решат да разположат нови балистични ракети на територията на Гуам, то, а, това означава, че те би следвало за два, само за 20 минути да стигнат Пьонганг а, и да изминат 1800-2400 км. Това означава, че се появява нова заплаха. Ролята на Европейския съюз а, е, за съжаление, доста ограничена. Ние а, можем обаче да ако се стигне до ново споразумение а, между Штатите и Северна Корея за премахване на а, ядреното оръжие, то тогава ще се изправим пред ново финансово и техническо предизвикателство. А, какво може да направи Европейския съюз в тази ситуация? Като, например, да предостави финансова помощ за премахване на ядреното оръжие, да предостави инспектори, които да извършват проверка именно върху тази дейност за премахване и унищожаване на ядрените оръжия и също така да предложи подпомагане за управляването на а, тези а, процеси. Европейския съюз също така може да предостави своята дипломатическа експертиза и да улесни диалога между Штатите, Северна Корея и други заинтересовани страни. Сега ще дам думата на господин Пардо, който ще ни представи своето виждане за бъдещите преговори между Штатите и Северна Корея и дали ще е възможно подписването именно на ново споразумение. След това ще чуем и господин Брендер. Благодаря ви. Благодаря за поканата. Да, ще се спа именно а, на а, бъдещето на споразумения. Ще се спра на малко историческа информация за ядрената програма на Северна Корея и защо тя може да представлява най-сериозната заплаха в региона, както и на а, договора за неразпространение. Ще се спра също така и на ролята на Европейския съюз, именно да помогнем и да убедим Северна Корея да пристъпи към а, премахване на ядреното оръжие. Ядрената програма на Северна Корея е създадена през 60-те години. През 2003 година Северна Корея напуска договор за неразпространение и съответно пристъпи към ускоряване на ядрената си програма. После ще се спра на въпроса дали е възможно премахването на ядрено оръжие или не. Какви са обаче конкретните стъпки? Естествено, че това ще е, отнеме доста време. И няма само една единствена американска администрация да е, води тези преговори. Няколко са причините за разработването на ядрената програма. Влушаване – на ситуацията. Виждаме какво става в Близкия изток в някои страни, които а, също разработват такива програми. А между впрочем, а, военното присъствие на щатите в региона именно доведе до създаването на ядрената програма в щатите. Е, leadership е, е, killing from the US а също така и подпомагането, подкрепата на щатите е, към Южна Корея. Сега, разбира се, разработването на иранската ядрена програма даде легитимни елементи, основания на Северна Корея да разработи собствени ядрен, и собствено ядрено оръжие, да се превърне в важен елемент на международната сцена. Друг елемент, който е важен, това е, е, финансирането, събирането на средства за ядрени технологии. Естествено, че са нужни пари, налични средства, които те получават от Близкия изток. Между впрочем, а, нека да се спре малко на биографични елементи. Създателя на Северна Корея, сега това е внука и той вижда а, а, своята мисия именно да продължи наследството на баща си и на дядо си, именно разработвайки а, ядрената програма. Така че това е един семейен биографичен елемент. Защо Северна Корея представлява толкова сериозна заплаха? Първо, защото става въпрос за разпространяване именно на а, а, този режим. Те разполагат, между прочим, и с експертиза, която те принасят в Сирия, в Либия, в Египет, много страни, които получават именно е, експертиза от Северна Корея, учени, които посещават тези, севернокорейски учени, които посещават тези страни, които ги подпомагат за създаването именно на такива ядрени структури. Освен това, Както казах, 2003 година Северна Корея се оттегля от договор за неразпространение, което е свързано, разбира се, с последствия. Естествено, че бяха наложени санкции, но Северна Корея оцелява до ден днешен. Освен това, това е, разбира се, и пример, който Северна Корея дава на други страни, които желаят също да разработват а, такива програми. Щом като ни успяваме, значи и другите ще успеят. По това мото. Какво може да направи Европейския съюз, ако започнат преговорите? В случай, че се подпишат поразумение с администрацията на Тръмп или неговия наследник и така нататък. Ще видим. Първи важен елемент за Европейския съюз е а, да продължат да подкрепят договора за неразпространение. Дори и този договор да не се взима толкова на сериозно от Северна Корея. Въпросът е обаче ние да запазим консенсус. Второ, много важно е да се усилия, увеличи дипломатическите усилия от страна на ЕС към Северна Корея. Аз смятам, че диалога между а, Штатите и Северна Корея може да бъде подпомаган от Европейския съюз. И по този начин Северна Корея да бъдат убедени а, да преминат към унищожаване на ядреното оръжие. Штатите, разбира се, също имат а, своя интерес. А, участват различни организации, един консорциум, европейски консорциум за неразпространение на а, а, ядрено оръжие. Те също могат да предоставят економическа подкрепа към Северна Корея, дори и на сегашния министр-председател. Европейския съюз би трябвало също така да подпомага Северна Корея в процеса на премахване на ядреното оръжие. Те няма да го направят това доброволно, а максимален брой страни и организации трябва да участват в целия този демократичен процес. Дипломацията е много важен инструмент. Ще видим а, как ще а, продължат тези усилия след изборите в Штатите. Между прочим, Южна Корея също така и сегашният президент а, работят в тази посока, предоставят дипломатическа помощ и ние смятам, че трябва да подкрепяме тази политика. Когато става въпрос за изпълнението на това споразумение, което аз искрено се надявам да бъде подписано между Штатите и Северна Корея и да се пристъпи към конкретни стъпки за премахване на ядрената програма и на ядреното оръжие, то мисля, че Франция, например, и Европейския съюз могат да предоставят техническа помощ, когато става въпрос за, за разрушаване и демонтаж на съответните ядрени инсталации в Северна Корея. И това би било много полза, много полезно, именно точно в, на този етап да участват различни държави членки както казах, да изпратят също така и инспектори, експерти на място в Северна Корея. Разбира се, това може да бъде като един цялостен пакет, който обхваща всички тези а, мерки. И ако бъде поканен Европейския съюз, той може именно да представи този пакет и да участва именно в а, самото изпълнение на споразумението. Сега, ако разбира се, Северна Корея попита какво ще правим ние с нашите инсталации, можем ли да ги използваме за мирни цели, аз смятам, че Европа също трябва да ги подкрепи в тази трансформация. Друг важен въпрос е именно как може, да се, може ли да се постигне премахване на ядреното оръжие в Северна Корея. Не през следващата година и в близките години. Но смятам, че е напълно възможно и реално да се стигне до подписване на споразумението. И съгласно това споразумение Северна Корея да се ангажира и обвърже а, за премахване на ядреното оръжие. Разбира се, това трябва да е една постъпателна програма за отвеждане, излизане от тази ядрена програма и Северна Корея съответно трябва да бъде подпомогната от международната общност и смятам, че това е доста вероятно. Това е края на моята презентация. Благодаря ви. Господин Брендър има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, позволете ми да ви запозная с гледището на Европейската външна служба по този въпрос. Е, както знаете, глобалната стратегия на Европейския съюз от 2016 година признава, че в днешния сложен и все по-взаимосвързан свят е, развитието на обстановката в съответния е, регион има значение както положително, така и отрицателно за интересите на Европейския съюз. Повече от почти 40% от търговския оборот на Европейския съюз преминава през Южно-Китайско море и, и, региона и отношенията с Северна Корея, разбира се, са от значение в случая. Какъв е подходът на Европейския съюз? Някои неща вече бяха казани. Главното тук е, че е, ние описваме подхода си като критически ангажиран. И акцентът е повече върху критиката по-настояще. Натиск чрез санкции, както в рамките на ООН, така и собствени на Европейския съюз санкции, поддържане на все още отворените комуникационни канали. Като тази критична ангажираност не е само цел – крайната цел е окончателното и необратимо извеждане от експлоатация на, на всички оръжия за масово унищожение, в това число и ядрените, с които разполага КНДР. И а, това разоръжаване а, трябва да, да, да обхваща и а, балистичните ракети с всякакъв обсек. Е, трайно намаляване по-нататък на напрежението на Корейския полуостров и в целия регион, е, поддържане на световния режим на неразпространение, е, и вече сте говорили по тези въпроси, подобряване на положението за правата на човека. Също така в Кенедере. За Европейския съюз решението може да бъде само дипломатическо и, и това е важен акцент Значи преговорите са от съществено значение, в това число преди всичко преговори между КНДР и САЩ. Ние подкрепяме също така водещата роля на Република Корея, т.е. На, на Южна Корея, в усилията и е, за по-нататъчно сближаване между двете Кореи. При отсъствието на какъвто и да било напредък, посока към отказ от ядрени оръжия, което, за съжаление, е основна констатация, е, натиска върху КНДР чрез санкции следва да се запази, за да се подготви почвата за дипломатическо разрешение. Това е позицията на Съюза. Съюзът без отлагане е, е инкорпорирал вътрешното си право всички резолюции на ООН по въпроса, е, приела и собствени допълнителни санкции и настоява е, за прилагането на санкциите на ООН. Неколкократно сме правили демарши пред страни в Азия, Африка, Латинска Америка, настоявайки за световното, глобалното прилагане на санкциите на ООН от всички страни, членуващи в организацията. Значи натиск чрез санкции, това е, това е един аспект. Е, споменах и комуникационния канал, връзките. Как се осъществяват тези връзки? Политически диалог на този етап няма. Но ясно бих искал да заявя пред вас, на този етап е, сред държавите членки не е на лице нужния консенсус за възстановяване на политическия диалог. Е, нещата опират до до политически консенсус от страна на Европейския съюз. Въпреки това, е, се поддържат някои контакти, е, особено чрез дипломатическите представителства на някои държави членки в Пхенян. Е, българското, чешкото, полското, румънското, германското и шведското. Шест са страните, които имат дипломатически представителства – е, наскоро е, Великобритания също, но Великобритания вече не е държава членка на Съюза, значи от е, държавите членки 6. Франция има и културно представителство. И чрез тези, по тези дипломатически канали се поддържат някакви контакти с ръководството на КНДР, но откровено казано няма признаци за какъвто и да било действителен напредък от корейската страна в посока към сериозни преговори и, и ние няма, няма с какво да отвърнем, съответно. Трябва да кажа също така, че някои дипломатически контакти в Лондон са осъществявани, поне до сега. Ще видим предвид оттеглянето на Великобритания от Съюза какво ще бъде решението на КНДР. Вероятно е, ще премести посолството си другаде в Европейския съюз. Е, и също така е, трябва да спомена, че присъстваме с ограничена помощ, която предоставяме хуманитарна. Чисто формално погледнато е помощ за развитие но по същество това е хуманитарна помощ е, за обезпечаване на е, КНДР с възможности да е, произвежда собствени хранителни продукти. Това е по линия на продоволствената сигурност. Инак, собствено хуманитарна помощ по настояще не се предоставя на КНДР, но не изключвам възможността това да се промени и също трябва да, да спомена пак по линия поддържане на контактите, е, ние се стремим към утвърждаване на правата на човека. В КНДР, знаете, е, положението какво е. е, няма да навлизам в детайли, положението е страшно, е, с е, изключително тежки е, присъди, лишаване от свобода, ако не и смъртна присъда, налагана на онези опитващи се да напуснат страната. И ние се възползваме от всички възможности, най-вече в международните форуми и в рамките на ООН да поддържаме натиска върху КНДР в тази хуманитарна област. Второ, и ще се опитам да бъда кратък, перспективи за денуклеаризация на полуострова. Как откровено казано, не мога да не се съглася. Сказаното казаното от преждеговорившия ваш гост, е, вероятността от какъвто е да било напредък, е, изглежда крайно ниска. Няколко срещи на върха, знаете, в това число между САЩ и Кенедере, но никакъв напредък посока към премахване на ядрените оръжия на полуострова. Е, на срещите между САЩ и КНДР се проявяват дълбоки е, различия по редица въпроси, това число и по определението на самото понятие денуклеаризация. А междувременно а, можем да допуснем, че е, КНДР ще е упорса в усилията си да, да развива оръжие за масово унищожение е, това, че няма е, опити с носители, с ракети, е, не, не бива да ни заблуждава. Че, че, че са престанали да работят. От време на време се провеждат тестове, особено на балистични ракети. От началото на 2019 година са проведени повече тестове с балистични ракети от Ким Йонг Юн, отколкото за целия период на управлението на, на баща му. Е, Ким Йонг Ир. Така че имаме е, ескалация, без съмнение, по линия на тестовете. Е, какво, какво желаем, разбира се? същински процес на преговори между САЩ и КНДР, какъвто все още нямаме, независимо от срещите на най-високо равнище, е, на работно, на работно равнище не са водени никакви сериозни разговори за денуклеаризация. Ние за това настояваме. Обаче нещо, е, което звучи отрезвяващо, трябва да кажем, е, трябва да бъдем реалисти според нас Европейския съюз не би могъл в обозримо бъдеще да направи значителен принос за подтръгването на такива преговори. Поддържих контакти, разбира се, с САЩ, с КНДР и, и, и с Република Корея и Япония като стратегически партньори и, и, и страни, които основателно са обезпокоени от действията на КНДР. Е, и все пак е, е, не, не можем да се похвалим с успех на този етап. Ние сме нали, на, на страната на Република Корея, на, на Япония и други. Е, общо взето тези колективни усилия не са ни довели до сега до никъде и не се очертава някаква непосредствена възможност за промяна, предвид още повече предстоящите през месец ноември тази година президентски избори в САЩ, които без съмнение е, е, оказват влияние върху е, политическите маневри, които предвижда корейския лидер. Не се очаква той да предприеме някакви провокационни действия в този период. Така че, за съжаление, ще се запази застоя е, до и непосредствено след президентските избори, е, докато не стане ясно е, каква ще бъде американската администрация по-нататък. Благодаря за тази не особено обнадеждаваща, но крайно полезна картина. Ако има... Да, господин Никсер желая да вземе думата, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Много интересно изложение. Коментари и два въпроса. На лице, мисля, някакъв парадокс. Както казвате вие, крайната цел за Ким и, и неговите хора е да оцелеят на власт. Всичко останало, всички негови останали действия и, и евентуално цели са насочени към, към това. И очевидно, евентуален стимул от наша страна за е, денуклеаризация в по-дългосрочен план – по-скоро е, е, би довел до промяна на режима, отколкото до неговото оцеляване. Тъй като очевидно, че Ким не би могъл да оцелее е, какъвто и да било революционен политически преврат в КНДР. Така че този, е, е, квадратурата на този кръг трудно може да се изчисли. На нашите, моите въпроси. Три вълшебни думи, казвате вие. Денуклеаризация, която трябва да бъде пълна, подлежаща на проверка и необратима. Знаем, че международната общност, преди всичко САЩ, е, проявява неохота, що се нася до вдигането на санкциите, преди да бъдат удовлетворени тези три условия. И следователно въпросът ми е как, как точно, при какви обстоятелства конкретно денуклеаризацията ще бъде определена за необратима, понеже в дългосрочен план всичко е обратимо. Е, технологиите са на лице. Но за да бъдат вдигнати санкциите, е, как ще се разглежда този критерий? Необратимост. И най-сетне междукорейския диалог е, и контактите САЩ Северна Корея и евентуалната роля на Европа, дори Япония. Добре, Китай обаче, нищо не казахте за Китай. Китай определено има огромни интереси в района. Вие как бихте квалифицирали политическия подход и роля на Китай в контекста на денуклеаризацията? Благодаря, госпожа Калниете, НП. Е, благодаря, госпожо председател. Бих искал да запитам относно е, неимоверните е, е, незаконни финансови потоци, които постъпват от чужбина в КНДР и финансират и ядрената програма и какво ли не, а и разбира се за създаването на, на облика на Пхенян като модерен град, където се строи в неимоверни мащаби да, да, на, на, на фона на нищетата, в която едва оцеляват корейските граждани. Благодаря, госпожа Фотига. Благодаря, госпожо председател. Благодаря изложенията. I share the, uh, the view on, on, on uh, Ние споделяме общо взето гледището, че е, шансовете за успех са крайно е, ограничени е, в някакво близко бъдеще. Но въпросът ми е за е, Китай, за, за позицията на Китай както запита и колегата. Китай е изключително важен фактор, тъй като разполага с немалко инструменти, да, да, благодарение на които да потикне развитието на процеса в положителна посока. И на второ място е, вируса корона, коронавирус. Северна Корея на практика няма здравеопазване. Повечето от населението, по-голяма част от населението страда от недохранване. И, на, и до сега нямаме данни от Северна Корея що се отнася до, до, до тази е, вирусна епидемия, е, най-нова, и потребността от някаква хуманитарна помощ. Е, въпросът е в страни от ядрения, но но се опасявам, че в Кендере може да се развихри хуманитарна криза. Благодаря. Благодаря нашите гости да отговорят. Благодаря за въпросите. По-отделно ще отговоря, макар и да са свързани. Съгласен съм за, за необратимостта. Необратимост абсолютна няма. Нали, ако, ако всичко се затвори, е, е, разрушат се инсталациите и всички работещи в тях е, бъдат въдворени някъде по, по средата на Съединените щати. Но, но инак необратимост няма. В неформални частни разговори по-скоро се мисли за контрол Наистина, е, необратимост е, на първо време в Северна Корея не би могло да има. Сега след десетки години, кой знае. Е, процесът е застой, наистина, между САЩ и Северна Корея. Но е вярно, че в Ханой, Стокхолм и при последващи контакти тонът е, е бил по-реалистичен на кой етап вече международната общност би могла да помисли е, за частично премахване на санкциите. Китай и Русия не биха, не биха приели е, друго. Нали, временно за няколко години и, и по, постепенно премахване на санкциите – вече отделно дипломатически отношения и така нататък, но наистина необратимост няма. И он, още повече, ако погледнете резолюциите на ООН, е, тези критерии са, са предвидени но политическите знаци, които дава САЩ, вече са други. Що се отнася до Китай, Ами аз не, не споменах, за да бъда кратък, но сме наясно. Китай е решаващ фактор. Аз съм убеден, че отношенията между Северна Корея и Китай са политически неблагоприятни, но двете страни се нуждаят една от друга. Знаете, среща на върха между двамата лидери бе протакана и отлагана все пак накрая се състоя. Двете страни се нуждаят една от друга и е, Китай поставя условието за нормализиране на отношенията, само ако САЩ се откаже от ядения си чадър, изведе въоръженци сили и така нататък. Нещо, което е немислимо. Що се отнася до целта, официално Китай подкрепя тази цел за денеклеоризация. Между другото, това дава основание на САЩ, т.е. ядреното състояние в момента стимулира САЩ да, да присъства в по-голяма степен в, в района. Китай, инак, е, критично се отнася към е, към е, ядрените оръжия. От друга страна, Северна Корея не хае явно. Знаков тест бе извършен по време на, на самия ден на посещението на японския министр-председател в Китай. Значи, значи Северна Корея се, се държи предизвикателно. Китай играе по-скоро конструктивна роля. И вече някои въпроси, които са малко по-тежки е, за незаконното финансиране. От дълго време е, се стремим да решим проблема. Ако вземете още през 2006 година е, наложените от САЩ санкции върху една банка със седалище в Макао, ефекта върху Северна Корея е, бе крайно отрицателен. И Северна Корея тогава една година заявява, е, че няма да се върне на масата е, на преговорите, ако не бъдат дигнати санкциите от тази банка. Междувременно Северна Корея обаче се изхитря в Сингапур, в Китай, руски банки, далечни изток на Русия е, тоест, Северна Корея е, диверсифицира е, нещо, което е от полза. благодарение на, на новите санкции, възпрепятстващи износа на оръжие за масово унищожение от страна на Северна Корея, се възпират обратните финансови потоци към нея. Е, но има в, Бангладеш, дори, дори в Ирландия са засечени е, финансови посредници на КНДР, единственото, което би довело до някаква промяна в това отношение е вътрешното нормализиране на страната. Е, въпросът за COVID-19, за, за вируса от Както бяха констатирани първите случаи, е, Северна Корея е, се затвори херметично. Е, северокорейските дипломати нямат право да пътуват от страната и да се връщат в страната, никакъв туризъм, което, между другото, ще забави дипломатическите контакти. Друго интересно обаче е, че Северна Корея се обърна към САЩ за временно вдигане на санкциите за внасене на медицинска апаратура и евентуално за чуждестранна помощ с медицински персонал. Значи, това е просто показателно за случаи, в които Северна Корея ще не ще. Е, ще трябва да сътрудничи с международната общност. Не говорим за санкции, но, е, но, но нали, не, не го засегнахме въпроса в детайли, независимо от е, моралната стойност – на тези санкции от политическа, дипломатическа и економическа е, гледна точка. Явно санкциите действат. Е, инак е, Северна Корея не би настоявала непрекъснато във всички свои международни контакти за вдигането на санкциите. Иначе коронавирус е, е пореден такъв пример за външни фактори, които биха могли да потикнат Северна Корея към а, преговори. Няколко допълнителни коментари. Съединените щати имат своята версия, но Европейския съюз е този, който преговаря и Европейския съюз избира как да изтълкува тази позиция. Има процес, който не трябва да бъде оставан в плен на другата страна. И ясно е, че ще има някакви отстъпки. И след като се възползва от тях едната страна, следва да бъдат предприяти стъпки от другата страна. Има една интересна идея, че а, има някаква идея за, а, за това как да се стигне от точка А до точка Б с а, КНДР, но а, имаме и все пак някаква представа, трябва да имаме някаква представа за това какво съществува като а, инсталации, за да може да се говори за това кои се извеждат от употреба, кои не. Така че е, ние се включваме в процес, който не е ясно определен и не става ясно кой трябва да предприеме коя е, стъпка, в кой момент и то в отговор на каква а, е, друга ответна стъпка. Така че ще бъде трудно да се намерят гаранции за това каква би била пътната карта подлежаща на изпълнение. И в този смисъл може да се преразгледа поне частично налагането на санкции. Искаше ми се също така да коментирам и въпроса за незаконните средства, идващи в КНДР. Повечето информация, с която разполагаме, е от доклада за екс, на експертите от а, съвета на Обединените нации и има конкретно такова звено в Обединените нации, което отговаря за прилагането на санкциите на Обединените нации. И там съществува панел от експерти, международни експерти, определени от различните правителства. И те следват въпроса изключително подробно. Как го правя, ще, платите, ще попитате вие. Те разчитат на докладите от държавите от Организацията на Обединените нации. Това не означава, че няма трудности, защото някои от тези държави имат, а, други нямат доклади на случващото се. Така че можете да видите тези доклади. А, те редовно биват публикувани, публикуват се в интернет и там има много обстойна информация. Ние от, от Европейския съюз също разчитаме на тези доклади. Те са основен източник на нашата информация, тъй като ние не разполагаме с независима оперативна информация за това какво се случва в тези държави, що се отнася до нарушаването на разпоредбите, свързани с санкциите. Но ако искате да добиете една по-пълна картина за това какви средства навлизат незаконно в КНДР, там е мястото. Има много разширяващи се кибер възможности, които се използват, генерират се средства именно по този начин. Има и други инструменти и тази информация можете да намерите в докладите. Китай Напълно съм съгласен. Това е държава с фундаментална важност за това как ще развият нещ... се развият нещата. Могат да тръгнат и в една и в друга посока. Означава, че ако Китай иска да окаже натиск на КНДР, е, то тогава този натиск ще бъде оказан, защото всякакви всякакво движение, каквато е да било търговия, минава през Китай. Ето защо ако Китай иска да възпре търговията, може да го направи и тогава КНДР е, ще бъде е, поставена под много сериозен натиск. Ако обаче Китай е сериозен спрямо тези санкции, това ще стане е, съвсем видимо и ясно. Другите въпроси бяха за това как да се подходи към този въпрос. Китай като член на Съвета за сигурност, също се съгласи с тези изключително сериозни санкции срещу Кенедера и съм съгласен с казаното и преди това. Китай няма готовност да приете, приеме, няма да приеме ядрени опити в задния си двор. Така че тук има една възможност за евентуално градивно отношение спрямо КНДР. Ако КНДР се държи както трябва, спрямо определението на както трябва от страна на Китай. Накрая, последно ще а, коментирам въпроса повдигнат за вируса, а, а именно, че а, той също е източник на много сериозен натиск и напрежение и за КНДР, и за Китай, както и останалите държави в съседство. Съжалявам, че трябва да ви прекъсна, но имаме още една точка в нашия дневен ред. Тя ще бъде разгледана.